Добро утро, уважаеми колеги. Продължаваме с заседанието на нашата комисия и стигаме до точка 7 от дневния ред. Става дума за списъка а, на а, изтичането на въглерод на Европейската комисия. Тук има една резолюция, изготвена от няколко човека от нашата комисия и за тази резолюция ще, тази резолюция ще обсъждаме тази сутрин. Вчера вечерта не всички присъстваха тук. От няколко парламентарни групи имаше изразено желание гласуването да се проведе след 12.30, след разискването с комисаря Димас. Има предложения и за утре, и за днес след обед да се проведе това гласуване гласуване, така че желанието е като цяло да изслушаме господин Дин Мъс по тази точка и преди обедната почивка, да речем някъде към 12.15, 12.20, да гласуваме тази резолюция. Колегата Зевърт иска да каже нещо в тази връзка. Да, господин председател, ние вчера видяхме дневния ред, така както ни беше раздаден и мисля, че е, днес, е, ако облагаме едно важно заседание, е, то тогава би трябвало да има един кратък имейл от секретарията да се вземе необходимото решение, защото при това гласуване става дума за така доста важни неща. Моята парламентарна група по принцип е съгласна с отлагането на гласуването, обаче трябва да е сигурно, че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 ще се проведе най-късно днес преди обяд в 12.15, 12.20 часа. Не сме съгласни то да бъде отложено за днес след обед или за утре сутринта, но по принцип ви давам право. Има смисъл първо да изслушаме комисаря и след това да вземем решение, но по принцип молбата ми е парламентарните групи или най-малкото координаторите да бъдат обвързани предварително в взимането на това решение, защото иначе няма как е, да се съгласим. Благодаря, колега Зевер. Съгласни сме, няма да отлагаме за днес след обед или за утре, ще гласуваме в края на днешния преди обяд. И е, Вчера, след приключване на заседанието, ние а, повдигнахме а, въпроса за процедурата. Става дума за заседание, в което са покарени всички, имаше лица от всички парламентарни групи и присъстващите бяха съгласни а, да направим това малко отлагане на гласуването. И сега стигаме вече до разискванията по тази точка. Много вероятно аз ще помоля тези, които са внесли резолюцията, да вземат думата, а всички останали да се изкажат. След това Сато Хаси. Благодаря, господин председател. Разисквахме вече по този въпрос по-рано. Може би основната точка и основният проблем вече беше повдигнат по време на предишната ни дискусия, но съвсем накратко. Основният проблем в това решение на, по процедурата кометология Нека да напомня на колегите за това, че свободното отпускане на а, разрешения за емисии за индустрията все още е проблем. Особено когато става въпрос за преразглеждането на директивата за емисиите. Парламентът беше решил, че основният проблем трябва да бъде, основният начин трябва да бъде търг. И в Комисията по околната среда, както и в Комисията по индустрията, мнозинството гласува за. Този принцип за отпускане на разрешителни наистина трябва да се базира на търгове. Но ще има сектори и подсектори, където ще трябва да направим по-задълбочен анализ и определено а, със сигурност те са подложени на риска от изместване на въглеродните емисии или изтичане на емисиите, ако не им отпуснем свободни авторизации, свободни разрешителни за емисии. Мисля, че подобни решения се разглеждаха и на срещата на върха от министрите. Компромиса, който беше постигнат, е, че критерия за изтичане на въглеродните емисии според закона все още е твърде не идентифициран. Всичко зависи от секторите, от браншовете, които са покрити от директивата. Но имаме някакъв компромис и мнозинството от парламента е съгласно. Разбира се, трябва да вземем предвид, както бяхме решили, да вземаме също и да разглеждаме и действията на трети страни и съответно да ги накараме да се ангажират и те и тази страна на компромиса, която беше също подкрепена от мнозинството в парламента, не засягаше обаче секторите, които бяха описани в списъка на комисията. Правната служба на парламента каза, че нямаме много ясно правно основание за въпроса. Но това не е. Тук не става въпрос как да едва ли не да заведем комисията пред съда, а по-скоро да направим политическа оценка на закона, закон, който е бил взет при процедура по съвместно взимане на решение. И мисля, че този списък с сектори и подсектори е неудовлетворителен. И така, както каза представителя на комисията по време на предишната среща, би могло да бъде възможно да вземем предвид действията на трети страни при дефинирането на изтичането на въглеродни емисии и процентите, за които ще се говори там. Що се отнася до чисто политическата гледна точка, колегите, които бяха на делегация в Съединените щати миналата седмица, аз лично не бях с тях, не знам дали вече е станало на въпрос в дискусиите, но в дискусията с Съединените щати също се е говорило за тази идея Европейския съюз да даде а, свободни авторизации, свободни разрешителни за някои сектори. И това беше обсъждано от някои, които искат по-слабо законодателство по въпроса. Но в такъв е, ключов момент, като днешния, когато остават само няколко седмици до конференцията в Копенхаген, това ще бъде много лош сигнал от страна на Европейския съюз. ако парламентът каже да, това ще означава, че над 70% от емисиите ще получат е, свободни разрешителни. Така че със сигурност трябва да се постараем да преразгледаме този списък в светлината на бъдещата среща в Копенхаген. Имаме всякакви основания да блокираме това решение и когато трябва да се гласува, мисля, че трябва да вземем предвид, че имаме време до януари 2013 и е по-добре да се възползваме от това време, за да пренапишем списъка, като включим повече правни критерии И също така да сме сигурни, че крайният списък ще бъде наистина еф ефективен, ще влезе в сила от 1 януаря 2013 година и ще вземе предвид всички резултати от международните преговори. Благодаря. Благодаря, Сато Хаси. Ние вече посочихме, едно становище на правната служба по тази тема, обаче в крайна сметка става дума за политически въпрос, не само за юридически въпрос, как да действаме по-нататък. Що се отнася до САЩ, е, утре сутринта ще говорим пак по тази тема. Закона на Пакса Кери естествено предвижда друг инструмент, а именно Паула Терис и беше съвсем ясно, че САЩ търсят друг метод за защита на собствената си промишленост и това стана ясно във всички разговори. Без инструмент за защита на собствената промишленост няма да има закон за климата и е, вероятно там ще има и някакви такси за е, климата. Е, но дали ще стане така, аз доста се съмнявам. Сега изказвания, Карл Хайнц. Аз искам да помоля най-сърдечно Сато Хаси, която ценя изключително много при предаването на политическата воля през последния мандат да бъде много внимателна, защото политическата воля в този парламент, а, това стана ясно и в съвета, че ще изготвим списък с е, изместване на въглеродни емисии. Ние сме посочили ясна дата за това, края на 2009 година и това е отразено в текста и посочихме също, че тъй като знаем, че Европа трябва да върви напред, искаме да а, е, а, е, раздаваме сертификати, цялата система КЕП ще се запази само с опциониране на а, закона, така че ние да имаме преглед върху реакцията на останалите континенти. Така че не може да се каже, че става дума за политическа воля и ТЕС никога нямаше да стане факт, ако ние не бяхме предвидили изместването на въглеродни емисии като мост тук. Затова комисията изпълнява и своите задачи. Дали списъкът ще бъде толкова е дълъг или кратък, аз не искам да давам оценка на това. Предоставям го на другите колеги. Аз мога само да се позова на множеството експертни заключения на комисията, и е, те да ми служат като ориентир. За това смятам, че този списък днес е, трябва да бъде прият. Позволете ми сега да кажа нещо във връзка с САЩ. Е, точно американците знаеха, че ние не фаворизираме а, е, системата Волатакс и е, за разлика от е, това, което каза госпожа Хаси, е, ние разбираме нещата така, че е, докато няма международен квалифициран договор, ние ще трябва да спрем действието на тези инструменти за търгове. Аз не съм юрист, но има юристи, в моята парламентарна група и според тях основните причини защо а, м, трябва да се гласува срещу дейности. Няма всъщност основание да се гласува срещу дейностите на а, комисията. Аз не искам да успорвам юридически този документ. Има причини да го направя по политически причини, но а, а, мисля, че а, тази резолюция би могла и по юридически причини да се отхвърли, така че а, ние трябва да запазим духа на първоначалния дебат за ИТС и а, комисията в този случай а, удържа на думата си и а, за това а, ние смятам, че трябва да а, се борим а, активно тази резолюция да не бъде прията. Крис Дейвис. Благодаря. Да изключим някои сектори от търговете. Това ми напомня, че всъщност едва ли не ще подкопаем целият принцип. Но ако имаме за цел да намалеем, да намалеем 20% емисиите, не мисля, че това ще бъде, кой знае, какъв проблем. Дори да изключим някои сектори, защото намаляване с 20% на емисиите е много лесно постижима цел. Това е цел без никаква амбиция. Бихме могли да я постигнем дори само с търговете а, в големите, за големите сектори или просто от спестяване на енергия. Така че дали ще гласуваме за или против тази революция, почти няма да има значение. Защото 20% намаление, това всъщност е провал. И трябва да имаме международно споразумение. Европейския съюз сам по себе си не може да спаси целия свят от климатичните промени. Направихме толкова много. Трябва в такъв случай да знаем, да, да си поставим други по-високи цели, например от 25 до 40%. Комисията ще дойде с ново предложение. И всички трябва да сме наясно, че индустриите определено ще е, носи последиците. И според мен търговата система трябва да се прилага правилно. Истинският, реалният въпрос за мен е да знаем кога точно комисията ще изготви този нов списък и какво ще имаме в него. Дали този списък ще бъде част от пакета за климат и енергия? Линда и други бяха част от преговор, страната по преговорите. Така че трябва да видим как ще се гласува. Дали ще гласуваме блок, заедно с пакета за климат и енергия или не. Мисля, че, що се отнася до въпросната резолюция, която обсъждаме, няма да има кой знае какви последици. Ако успеем да постигнем успех на Копенхаген, какво ще направи комисията? Законодателството, което имаме сега, не е достатъчно ясно. И това, което ще ни се предложи за следващата година и за следващите 6 месеца, всъщност не ни устроява. Комисията трябва да направи ново предложение. Казвате, трябва да направим жест. Мисля, че достатъчно жестове направихме. Ако направим а, само 20% намаление, това е почти нищожен жест. Искам да знам. Искам да имаме специфичен ангажимент от страна на комисията и много по-амбициозно предложение с ясни срокове. Иначе аз ще гласувам така иначе против резолюцията. Надявам се, че комисарят Димас ще може да гарантира този ангажимент от страна на комисията. Искам да напомня на комисията и на съвета, че ние искаме да се вземе предвид нашата воля и искаме специфичен ангажимент, амбиции, които да са, да, както да засягат цял, целият проблем и целият сектор, но също така да имат специфични цели. Благодаря. Госпожа Макейван, благодаря. Първо, не е вярно, че парламентът нямаше никаква дума в пакетите, които бяха приети миналата година. Мисля, че имахме добър дебат в този комитет през октомври. И после последваха седмици и седмици безкрайни дискусии по триалога по е, системата за търгове с емисии но в крайна сметка всичко беше решено от премиерите. Като цяло, този, тази комисия, доколкото си спомням, беше решил да приеме ангажимента на комисията до юни 2009, когато член 10б влиза в сила. Тогава беше казано, че комисията ще ни представи списък за секторите, където има изтичане на въглеродни емисии. Но после, като част от компромиса, който постигнахме с комисията, отложихме тази дата за изготвяне на списъка до март 2010. И при дискусии в съвета се говореше за списък изготвен през декември 2009. Не говоря за съвета на министрите, говоря за съвета. Така че това се случва. И от друга страна, лобитата също действат. И мисля, че ще е добре наистина да изготвим списък до края на тази година. Ето това са резултатите, постигнати при триалога. Доколкото се изпълним на срещата на върха на европейско ниво, не се говори за това. И там се говореше по-скоро, че а, там се говореше за а, целите, които ще се постигнат до 2020 от 27-те 27 страни членки. Моята група също е разединена по този въпрос. И за това слушаме много внимателно, ще слушаме и за напред, какво ще каже представителя на комисията, комисаря Димас, тук. Ще бъде добре, ако разгледаме политиката сама по себе си на, емисията, на, на търговията с емисии. Но това е проблем по комитологията, не е чисто политически проблем – и ако ние гласуваме днес и отхвърлим списъка днес, ще отидем в пленарна зала. И тогава ще трябва да тълкуваме от правна гледна точка какво се, направи, се е направило. Според законодателството, което сме приели. Ние трябва, като парламент, да се подчиняваме на собственото си законодателство. Така че това, което ще искаме от комисията тази сутрин е повече яснота относно това, защо не са взели предвид третите страни, информацията, която идва от там. Така, както се казва в член 10а от законодателството. А също така трябва да видим въпроса как ще действа към член 10б. Никой в лобитата не, не говори за този член. А там се казва, че комисията до юни другата година трябва да направи реактуализиране на различните търгове и разрешителни по търговете според член 10а. Каква методология ще използваме, за да изготвим този списък? Ако парламентът иска комитология, аз лично няма да си губя времето, за да влизам технически детайли, ако правим политически списък, нещата ще станат много дълги. Та какво казва този член 10а? Може ли списъка да бъде дълъг? Трябва ли да бъде дълъг или кратък? В 10а се казва, че когато секторите биват добавени към списъка, списъка трябва да бъде гласуван и прият но трябва ли да бъде гласуван и прият сега или след Копенхаген? Като си има предвид, че там ще има най-вероятно международно споразумение. Това е един от въпросите, който искам да задам на комисията. И аз лично нямам кой знае какви иллюзии. Ако дадем а, свободни разрешителни, безплатни разрешителни, трябва все пак да не забравяме, че тези свободни разрешителни ще намаляват с времето по сектори. Тоест, не бива тези сектори да, се, да стават зависими от а, а, свободните разрешителни. Само най-конкурентните, най-способните сектори трябва да получат такива. Миналата вечер ме питаха защо този или този сектор са в списъка. Определено има много проблеми, свързани с този списък. Но не трябва да забравяме, че говорим за процедура по комитология и моля ви, нека да не се базираме само на вече съществуващата история на търговията си мисии. Благодаря. Äh, Благодаря. Следващият е Рихард Зейбър. Благодаря, господин председател. Искам да се присъединя към въпроса на Линда Макеван, основно що се отнася до член 10 и да припомня, че сме в процедурата по комитология, в която правата на парламента са доста ограничени има все пак определени възможности да се отхвърли едно такова решение. Смятам, че е, това показва и е, заключението на е, правната служба, т.е. не съществуват тези формални аргументи е, срещу това решение и аз искам да ви припомня, че е, след е, нашето решение и е, както правилно го изтълкува е, Карлхайн е, Флоренц, трябва да гласуваме срещу тази резолюция. Формално срещу тази резолюция, но по същество искам да ви припомня, че нашата промишленост е два пъти повече енергоефективна, отколкото нашите тази на нашите търговски партньори и въобще е, на нашите е, конкуренти. Искам само да припомня, че в е, индустриалното производство определени процеси могат да станат още по-ефективни по чисто физически или химически причини и сега. Това, което не е правилно, системата Кемпиан Трейд се запазва изцяло също и с този списък, което означава, че свободното разпределение на тези на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 е, всъщност се отнася до 10%. Всички останали ще трябва да се купуват права за замърсяване. Така че ние не можем да приемем за коректно да се представят нещата така, че тази система трябва да се премахне. Всъщност, както беше казано, само за 10% от най-добрите се отнася това. Индустрията е принудена и с приемането на този списък списък, да работи много по-ефективно, респективно да повишава значително ефективността на производствените процеси. И сега в Европа ние трябва да се запитаме дали тези задължения, които ние вече сме поели без сключване на международна спогодба, дали не би трябвало допълнително да въведем по-строи критерии, защото смятам, че нито по отношение отношение на климата, нито е, Европа като място за стопанска дейност е, е, Тоест е, и в двата случая бихме направили по-добре, ако не приемем този списък и за това аз е, искам е, да помоля всички, по-скоро да апелирам към всички да гласуваме срещу тази резолюция. Комисията правилно постъпи, като представи този списък. Всички държави членки го приеха и мисля, че трябва да си зададем въпроса дали ние сме органа, който трябва да отхвърли този списък и затова ви моля все пак да проверим дали няма смисъл по формални причини, а и по причини по същество да отхвърлим резолюцията и да гласуваме всъщност за този списък, който беше предложен от комисията и прият от държавите членки. Благодаря. Виждам, че тук има и а, други хора. А, виждам, че има доста хора в а, помещението и може би а, ще а, трябва да а, протестираме по отношение на големината на а, по помещението и ще помоля да се вземат необходимите мерки следващия път да заседаваме в по-голяма зала. А, сега, трябва да видите дали имате карти за гласуване. Не винаги а, това е така. Припомням, че при гласуването трябва да имате карти със себе си. Мартин Келър е следващият. Благодаря, господин председател. Ще бъда, възможно, най-кратък. Въпросът тук е много простичък. Както и да сме стигнали до тук, дали го харесваме или не, политическото споразумение беше, че в крайна сметка комисията предложи този списък и трябваше, този списък трябваше да бъде в окончателен вариант до края на 2009. И ако се каже, че не сме съгласни с комисията, и ако има такива, които не са съгласни, окей, нека да видим какво искате да се промени, кои сектори да бъдат изключени. Било то, например, винопроизводителния сектор и защо, по какви причини. Например, някой ще каже, да, това е много важен сектор, използващ много работна ръка, но това не мисля, че е достатъчно, но със сигурност ще бъде глупаво да се прехвърлят част от производствата в други страни, където има, където не се спазват правила за производство с намалени въглеродни емисии и да загубим по този начин много работни места. Но да отхвърлим този списък, мисля, че е безсмислено. Може би просто трябва да видим какви са предложенията за изключване на някои сектори и да проведем един добър дебат. И може би с процедурата по комитологията, евентуално ще можем да постигнем повече. Поискахме комисията да направи такъв списък, тя го направи. Ние сега трябва да го разискваме, евентуално да го приемем. И не виждам причини да отлагаме още, защото има много компании, които очакват с резултатите от този списък, за да знаят какво да правят и какви стратегии да приемат, да разширяват производството, да намаляват производството и дали да се изнасят към други части на света, така че ние трябва наистина много да внимаваме какво правим, за да не ги насърчаваме да заминават извън Европа. Това не е в интерес на никого. Надявам се да постигнем споразумение в Копенхаген. Но поне за сега определено ще гласувам за отхвърляне на желанието за против резолюцията. Благодаря. Господин Екхуд. Благодаря, господин председател. Проблемът е сложен. Аз не съм тук, за да пренаписвам историята или пък да искам някои сектори да бъдат изключени. Това не е работата ми. Но искам да да видя какво е направило било нашата комисия във връзка с директивата. Аз лично не се интересувам от дискусията кой какво е приел. Но, след като сме изчели директивата, искаме и да изслушаме от комисията какво ще ни каже и да оценим дали тя си е свършила работата. Ние сме тук. Не само за, полити... за правни е, консултации, едва ли не, но също така и за да го оценим от чисто политическа гледна точка. Ние имаме нашата собствена отговорност и трябва да направим политическо, да вземем политическо решение в зависимост от това, което ще каже правната служба. Ако изчетете казаното от правната служба, ще видите, че според тях те не могат да оценят до каква степен ще имаме конкретни резултати от ефективността на третите страни. Правната служба казва, признава, че може би това ще има някакъв резултат. Но те не могат да оценят от чисто научна гледна точка дали резултатите ще са положителни или не. Имаше срокове до края на 2009 година, но в този срок не се казва, че списъка трябва да засяга 100% от секторите. Напротив, там се казва, че трябва да имаме списък, а след това могат да се добавят сектори или компании. Така че това не е окончателен вариант. И когато водихме дебата един месец по-рано, тук, се запитахме какви ще са критериите за тази оценка. И комисията ни каза, все още не знаем. Мисля, че сега имаме възможност да направим а, такава оценка. И мисля, че е чисто политическа оценка да направим списъка, било то дълъг или кратък и да решим от чисто политическа гледна точка дали сме против или не. Аз лично съм против, защото ако включим в този списък само някои сектори, които, за които сме сигурни, че ще има изтичане на емисиите, и после да добавяме след Копенхаген, мисля, че това ще е правилното, защото само така ще имаме нещо конкретно. Не съм сигурен, не съм съгласен, че трябва да се говори единствено за търгове. И за това съм против тази резолюция. Благодаря. Сега госпожа Орестерос. Господин. Господин. Благодаря. Съгласен съм с колегите, които говориха преди мен, Зибер и Каланан, да се успорва списъка на комисията може да навери, защото в такъв случай нашите предприятия ще се изместят в трети страни. А, вие знаете, че има риск предприятията в Италия и в другите европейски страни да не спазват правилата на, за добро поведение по отношение. И, е, има, вие много добре знаете, че има риск от делокализация, от изместване на големи предприятия в е, други страни. И е, вие знаете, че от това ще се възползват нашите преки конкуренти. И е, в, в крайна сметка, вместо да е, изпишем вежди, ще извадим очи, вместо да помогнем на климата, ще загубим хиляди работни места. И ние като евродепутати е, трябва да а, следим а, отблизо потребностите на трудещите се в Европа, което е грижа на а, левицата и а, когато се приема законодателството, а, трябва да се мисли непременно и за този аспект. И в сегашния законодателен а, период ние трябва да продължим а, политиката а, и да не възприемаме погрешен подход. Ние трябва да помогнем на нашите предприятия не за да избягат от Европа, а за да останат тук, да запазат работните места. Разбира се, защитата на околната среда е нещо много важно, но не, това не трябва да става в ущърп на интересите на работниците. И за това е, ние трябва да гласуваме против, да, да приемем, че но, но да, не го, да не отхвърляме, защото да, да приемем решение, в което да се каже, че той може да се подобри, но не да се отхвърли тотално. Господин Роси вчера каза, че а, застрашаването на работни места в а, момента не идва от а, защитата на клината, а, а от борсовите спекулации. А, и тази система обаче ще започне да действа през 2013 година, когато се надяваме да имаме економически растеж, така че тук нека да не се смесват в дебата ябълки и круши. А, госпожа Дебруин. Благодаря, господин председател. Искам да засегна няколко точки. Първо, имахме дискусии по време на миналия парламент, приехме пакет. Никой не беше напълно удовлетворен от този пакет, но всички се радвахме, че все пак имаме такъв. И естествено, комисията трябваше отново да се върне на този проблем и това до декември 2009 година. И тази резолюция днес като че се опитва да отвори отново дебата. Комисията имаше задължението да направят своите стъпки до 2009 година и съответно да изготвят списък според определени критерии. А парламента имаше задължението да разгледат и да видят дали критериите са изпълнени и дали се прилагат правилни критерии. Още веднъж, комисията имаше задължение да изготви списъка според законодателството. Ние разгледахме това, което комисията ни каза. Мисля, че е ясно, че има критерии, които не са спазени. Не са спазени при взимането в предвид на ефективността на различните инсталации в трети страни, както и в ангажиментите им. И нашето задължение като парламент е в момента, в който критериите не са задоволителни, ние да го кажем и да кажем съответно на комисията, моля, изгответе нов списък, който да отговаря на всички критерии според законодателството, за което всички гласувахме. Благодаря. Лиза. Благодаря, господин председател. Искам да подчертая още веднъж това, което казаха господин Флорент и господин Зейбър, а именно а, аргументи а, в тази посока. Дори и това да не е решаващото, все пак а, не трябва а, да а, забравяме как протече законодателния процес през последните години. Зато Хаси съвсем основателно каза, че в а, Комисията по околна среда и по промишленост по друг начин се гласува за списъка с, с изместването на въглеродни емисии. Обаче от тук не трябва да се прави извода, че парламента не подкрепя този текст. Други комисии в парламента имат 100% свободна локация за внесли такова искане за свободна локация за всички стопански сектори, например економическата комисия. Обаче парламентът като цяло веднъж гласува за това. Не беше добра процедурата, но ние бяхме единствената група, която изобщо поставя под въпрос процедурата. Всички бяха за тази процедура. Имам предвид останалите, така че както датата, така и процедурата за определене на този списък бяха установени, така че не трябва да се правят упреци в момента. Основният аргумент на авторите на резолюцията е, че действията на трети страни не са взети достатъчно предвид. Аз мисля, че комисията съвсем ясно показа становището си през последното заседание. Тя посочи, че няма правно обвързващи решения на други парламенти. И сега нещо, което се казва в предизборна кампания, е, това е, не е, е закон. Всъщност в САЩ правителството е заявило намерение, но все още няма закон. Сега, заявяването на намерение все още не означава закон и сега, що се отнася до работните места в промишлеността, това е много важно и не можем да се основаваме само на заявени намерения, трябва да има прият закон и да видим как се писват мерките, които сме приели за края на декември. Също така, за мен е доста проблематично всичко, което е свързано с ефективността. В никакъв случай не може да се каже, че тя е по-ниска, отколкото в Европейския съюз. Например, в Китай, в Бразилия има някои стоманодобивни заводи, които са точно толкова ефективни, колкото европейците, европейските. В понеделник аз трябваше да говоря с избирателите от моя район и те казаха, ние сме за изместване, за изнасяне на производства, когато ефективността е същата. Тогава не се вреди на климата. Сега, що се отнася до загубата на работни места, аз трудно мога да застана за това. Искам да спомня Поделя нещо във връзка и с транспортните разходи. Ако не се а, произвежда в Европа, тогава те се увеличават, това пък се отразява на климата, така че не трябва да се забравя и това. А, не трябва а, да се съди от този текст, че комисията, ако намери точно толкова ефективен сумодобивен завод извън Европа, веднага би се съгласила с изнасяне на производство. Сега нека да погледнем фактите. В момента ние имаме търговия с емисии, която се провежда на практика без търгове. Някои държави, като Германия и Великобритания, има 10% търгове, например, при производството на електроенергия или на стомана. А във всички е, останали страни изхождаме, че има 100% търгове, а в е, средно-источноевропейските страни е, с забавене ще имаме 100% търгове и няма алокация, защото ние имаме много строг пазар. Търговията с емисии в началната си паза беше толкова слаба, че ако погледнем сега показателите, които толкова се критикуват в момента, момента. Те, ако бяха въведени в началото, щяхме да сме много по-напреднали в опазването на климата. Така че в случая искам да посоча и аргумента САЩ като последен. Ако в САЩ някой вземе за аргумент нашата дискусия днеска по списъка, той ще приеме, че не сме толкова ангажирани с защитата на климата. Така че ако амбицията е толкова малка, колкото в тази дискусия, то тогава Сената и Камерата на представителите би трябвало да се съгласят цел от 20% с готовност за увеличаване до 30%, 100% търгове за електроцентралите, показатели и свободно разпределение в преработващата промишленост, която трябва да бъде на последно актуално ниво. Ако сметнете, че това са малки амбиции, то тогава, скъпи конгресмени, приемете вие това така в Копенхаген Копенхаген, ние трябва да а, следваме нашите решения, а, така както сме ги а, планирали и а, то а, като въведем а, и система от показатели, а не само 100% търгове. Благодаря. Господин председател, не. Мисля, че някой тук успорва принципа за списъка. Не съм чула такова нещо. Това първо. Второ, не смятам, че се оспорват целите, които сме гласували. Всъщност, къде е проблемът? Проблемът е да се разбере дали е, комисията е свършила добре работата си и е, е спазила условията, подготвяйки този списък. Всъщност, дали списъкът ще ни позволи да постигнем общите цели, които сме си определили. Въпросът в резолюцията е дали при такова широко виждане за изключените сектори, ние не пречим да постигнем задължителните цели, които сме си поставили. Мисля, че това е основният въпрос, който трябва да бъде зададен. Не защото искаме да навредим на европейската индустрия, а защото всички си даваме сметка, че да се определят цели и след това да, да не ги преследваме стрикно, е много вредно и това ще се докаже на конференцията в Копенхаген. Смятам, че списъка е прекалено широк и настоявам да имаме дебат с комисията. Радвам се, че господин Димас ще е тук. Този списък, крайна сметка, обхваща 60-75% от промишлеността и всъщност някак си подминава принципа за заплащане на квотите. Мисля, че това е важно да се спомене. А ако вървим към система на такива широки изключения, ние напълно ще, дебъл... ще е, нарушим равновесието на въглеродния пазар и същевременно ще се лишим от възможности да постигнем целта 20% до 2020 година. И аз ще подкрепя тази резолюция, освен ако господин Димас не каже нещо изключително до тогава. Благодаря. Катрин Суи. Благодаря. Може би ще повторя казаното до тук, но аз също... Аз е, е, предлагам да подкрепим проекто решението на комисията. Първо, защото то отговоря на едно консенсусно решение – Списъка на секторите, изложени на риск, е, е прият с единодушие на държавите членки и представителите на индустрията. Радвам се да чуя, че всички стоим зад нашите предприятия. Нека да го докажем. На второ място, в това предложение има желание да се е, намалят емисиите на въглероден диоксид. И е, включването на някои предприятия в този, смисъл, в този списък не означава, че те ще бъдат освободени от задължението да намаляват емисиите. Напротив, е, те ще трябва да го правят дори ако няма конкуренция с е, предприятели е, в други, в трети страни извън Европейския съюз. И без да съм много оптимистична по отношение на Копенхаген, нека се пак гледаме по позитивно и е, член 10 тер, е, точка 1 се цитира, че в, след е, международни преговори трябва да се да, вземат решение за намаляване на парниковите газове. За това като заключение ще кажа, че аз лично ще гласувам против. Ал Да, някои колеги казаха, че и дали ще се съгласим или не, няма да има кой знае какво значение. Аз бих казал все пак, че ще има, защото комисията трябва да направят това, което всъщност е предвидено да направят. И ако те трябва да проверят енергийната ефективност извън Европа и да разгледат ангажираността на други трети страни, в такъв случай е много важно да сме категорични, кои точно браншове ще бъдат в този списък. Иначе ще подкопаем цялото споразумение и ще оставим някои индустрии да се изплъзнат от отговорността, която трябва да носят. И в такъв случай ще имаме международен провал на споразуменията. И ще имате неефективен начин за справяне с проблема. Говорим за 77%, за 87% за следващата година и съответно страните, които, е, индустриите, които не са в списъка, със сигурност ще желаят още повече квоти. Но нека да не забравяме, че ние се опитваме да увеличаваме ефективността с 10% то тези 10% бяха залегнали за периода между 2007-2008, но да видим и какво ще стане за периода 2013 година, когато ще има вече квоти за тях. Мисля, че господин Роси всъщност не беше прав, като каза, а, че няма да има инвестиции. Да, със сигурност няма да има инвестиции, ако не се инвестира глобално. Аз лично не съм особено удовлетворен от правния текст. Предпочитам много по-силна директива. Всеки трябва да си плаща, за да си получи квотите. Но едно малко нещо, което ние искаме, не може просто да раздаваме безплатни разрешителни и да не мислим за третите страни. Защото хората, които бяха доволни от компромиса Рич, ще а, няма да са доволни тук, защото много хора, които мислят за околната среда, се стремят да подобрят ситуацията. А ние тук едва ли не не признаваме вече постигнатия напредък. Това е неприемливо защото ако гласувате за, вие просто не се придържате към вече постигнатото. Ако искате а, реални аргументи, ще трябва да гласуваме така, че да променим списъка и да подкрепим споразумението, което вече съществува между отделните институции. Така както каза господин Каланам, не виждам как, например, като четем доклада на ЮНЕСКо, не виждам как е, европейската индустрия ще бъде по-ефективна за а, торовете или пък за производство на музикални инструменти или пък за индустрията за а, сечене на монети. Не виждам как това засяга. Но ако се сравним с а, други, да, вярно, е, ще има сектори, които ще изчезнат. Но ако искате да се придържате към на споразумението, ще трябва да гласувате за тази резолюция. Ние не трябва да а, приемаме, че този, който приема списък от нашата група е добър защитник на климата, а който не е не. Аз мисля, че това не е легитимно. Трябва още веднъж да прочетем е, член 10а, така че моля Карл Шутер да прочете правилно член 10а и да види дали критериите е, са изпълнени или не но а, е, след това ще чуем и комисията с нейното становище по това. Аз мисля, че а, трябва да вървим към приключване на тази дискусия, защото някои вече втори път взимат думата. Имаме още пет изказвания. Госпожа Линенбарг и господин Димас, след това като политик ще обобщи. Госпожа Слиненберг е участвала в изготвянето на този списък и трябва да каже какво всъщност се е случило тогава. Сега. Няколко думи. Аз нещо не се чувствам много удобно в този дебат от известно време, защото предвид това, че ще изслушаме комисара Димас в 11 часа и сега изведнъж чувам някакви политически позиции, без да се отчита целият законодателен процес, в който, който е извършен преди нас. Аз също съм нов е, евродепутат, но също времено все пак проучих досието и си зададах въпроса предишно приятата процедура позволява ли да отидем по-далеч спрямо предишната ситуация. Изслушах слушах госпожа Макейвън, която е участвала от наше име в трилога. Ще изслушам и комисара, за да мога да си създам впечатление и тогава да гласувам по тази резолюция. Мисля, че е важно да не забравяме че това решение трябва да се преценява по отношение на целите, които искаме да постигнем. Смятам, че правната рамка, която сме приели, трябва да ни позволи да се защищаваме в борбата срещу промените климата и можем да попитаме комисара дали този списък, който и на мен ми се струва прекалено ширак спрямо идеалното, дали този списък е веднъж за винаги прият или може да се развива и актуализира след Копенхаген, в зависимост от нашите, нашите желания. Ако утре ми ако ми се каже, че има възможност утре да развиваме този списък в зависимост от екологичните изисквания, можем да приемем това, за да продължим в рамките на същия законодателен процес. Някои колеги си противоречат. Те отхвърлят таксата на границите на Европа и също времено твърдят, че списъкът е прекалено широк и настоява да имаме по-твърда екологична политика. За мене има известни противоречия в това. Така че нека да не драматизираме е, и в рамките на процеса на съвместно вземане на решение да обмислим правилно въпроса. Благодаря, господин Ревелини. Благодаря, господин председател. Крешенцо Рибелин. Трудно е гласуването. Аз не мога да взема решение какво да правя. Колегата Роси е прав. Европа трябва да даде пример, да има една силна екологична политика, която да опане слабите и силните. целта да се е, намалят е, емисиите, трябва да се впише, не трябва да става без никаква логика. И трябва да знаем, че това е една цел, която не може да бъде само в Европа, а трябва да стане в целия свят. И затова трябва да сложим всички карти на масата. И за това се питам. Е, защо не си даваме а, сметка, че някои големи държави, които са в СЕТО, не правят абсолютно никак, не взимат абсолютно никакви мерки, не правят никакви усилия а, в а, областта на екологията. Вие знаете много добре, че големите индустриални ловита се интересуват отблизо от нашия вод и, и е, е, ние не трябва да забравяме, че има огромен е, риск е, промишлеността да а, е, прехвърли производствата си в страни, където има много по-малки изисквания, където, кои, които са много по-пропускливи и където има и по-ефтина работна ръка. Затова нека да забравяме, че този вод може да има решаващо значение и да има много отрицателно <clears throat> влияние. Е, вие знаете, че в Европа 70% от предприятията са малки и средни. И е, ще повторя, че европейската политика, принципа е силни и слаби заедно. И е, ако не се предвиди наистина адекватна защита за по-слабите, аз ще гласувам против. Благодаря. Карбоняга Пранди, доколкото чух. Господин председател, благодаря ви. Аз съм нов в тази комисия и за това до някъде съм изненадан, като следя дискусията в момента. Имам така впечатление, че много от Депутатите, които през 2008 година присъстваха, отново се отеглиха в окопите и ние водим дискусия, която не би трябвало да водим. Тук не става дума за списъка днес и за изключенията от него. Всичко това беше прието миналата година във връзка с пакета, така че тази дискусия няма смисъл да я водим още веднъж. Това, което ме изненадва е таймингът при този списък. Комисията беше а, а, подканена да представи списъка в изискуемия срок, обаче трябва да си зададем въпроса дали политическия момент е избран правилно, дали този списък идва в правилния момент, въобще е, дали е, е подходящ момента за нашата дискусия по този списък. Аз като е, либерал смятам, че индустрията трябва да получи сигурност, тя трябва да може да прави дългосрочни инвестиции, за тази цел е необходима сигурност. Колко сигурност предлагаме на индустрията, когато изготвяме изготвяме днес списък, който в рамките на един месец, когато в Копенха... ако в Капенхаген се постигне споразумение, ще трябва да се преработи. Каква сигурност предлагаме на индустрията? Просто, ако някой смята, че това не е така, нека да изложи аргументи. Ние много добре знаем, че в рамките на няколко месеца този списък ще трябва тотално да се преработи и за това питам комисията дали е доволна с, от сроковете. От тайминга и е, поради е, тайминга аз подкрепих е, тази резолюция. Имах намерение да я подкрепям, обаче сега бих казал, че няма да я подкрепя и след Копенхаген тя трябва да се подложи отново, но този списък трябва да се подложи на дискусия. Тайминга е отразен в закона. Това не беше нашето желание, но в крайна сметка парламентът мисля, че прие това. Йоланда Хибнер. Благодаря, господин председател. А, слушам и от време на време имам чувството, че имам халюцинации. Нашите европейски е, е, фирми е, ги третираме като е, нещо, не чуждо тяло това. Не са фирми е, от на друг континент. Те е, осигуряват економически растеж, те създават работни а, места и а, наскоро ще започнат да работят напълно а, град и залудо. вие много добре знаете, че платени и благодарение на тях имаме економическо развитие, има конкуренция, няма да ни спасят китайците или японците. Според мен е, е много важно да се е, запазят възможностите за инвестиции, за да може нашите предприятия да се развиват. Няма да от, отваряме на ново дебата за кой сектор или да е изключен, кой да е включен. Мисля, че този списък може да се проверява при нужда. Но а, трябва да се е, видят и какви са разходите на дадена фирма, е, е, на даден сектор, дали има вътре нови технологии, дали има технологичен вакуум за да се избегне натиска върху съответния сектор. Трябва да престанем да дискутираме по този въпрос. Ние можем да дискутираме с години, но имам чувство, че по този начин вървим назад, а не напред и не работим в ползва за на нашите фирми. Писане верификация листи. Дали списъка трябва да се актуализира, да, да, да, да, да се допълни, това ще видим, но мисля, че трябва да спрем да приказваме по тази тема. Преди да дам думата на госпожа Слинберг, още веднъж Сато Хаси. Благодаря, господин председател. Съвсем кратък коментар, показаното от господин Зайбер и тези които казаха, че този списък засягат само 10% от е, сектора. Тези 10%, които ще получават 100% от свободните от разрешителни, докато другите фирми ще имат други критерии, нещо, което означава, че те ще е, бъдат ще представляват 77% от цялото производство. Виждате, че това всъщност е разглеждане на голям брой, на голям процент емисии. Много от нас участваха в преговорите. И разисквахме, примерно, по употребата на термина shell на английски или may – или трябва или може. В правния текст. И днес в правния текст имаме shall. Трябва. Тоест, че трябва да се вземе предвид действията на трети страни. Така че тук не става въпрос за политическа оценка на комисията дали искат или не. А при все това не сме го направили тези действия на трети страни трябва да бъдат взети предвид. Това не означава, че третите страни са задължени да подобрят ефективността на енергийният сектор и на целия индустриален сектор. Но просто, че ние трябва да го вземем предвид при изчисляването и включването на определени сектори в списъка. Благодаря. Е, Благодаря. Госпожа Сленбак, много въпроси има към вас. Първо, е, упрекът, че критериите не са изпълнени. Е, имам предвид критериите на член 10а, сравнение с подобни съоръжения в трети страни. Като цяло, тези критерии, се твърди, че не са изпълнени. И второ, защо списъкът е толкова дълъг? Това политическо решение ли е било? Там а, беше а, казано конкретно защо и винопроизводството е а, включено. Освен това а, се а, прибавя и въпроса, на който след това трябва да отговори комисар Димас, кога ще има а, нов списък, имам предвид след Копенхаген, а, как парламента ще участва, под каква форма, ако има нов списък. И при а, нов а, списък. А, всички тези изменения, които биха могли да настъпят, дали ще се правят в двете посоки отпадане на сектори или прибавяне на сектори. Има опасения, че ще бъде в едната посока, т.е. ще се прибавят и други сектори. На каква основа е направен този списък, какво е било основанието и какво смятате да правите след Копенхаген? Това са въпросите. Благодаря, господин председател няколко разяснения. Разбира се, предполагам, че комисаря ще говори по този въпрос, но все пак според нас е важно да подчертаем, че това проекто решение говори за 20% едностранно намаляване на емисиите, когато другите държави, третите страни членки, не правят такива намалявания на емисиите. Разбира се, то е ясно, върви от само себе си, че ще има пренаписване, преразглеждане на текста след Копенхаген, така се казва в член 10b, и ще има оценка през юни 2010 година и комисията ще направи ново предложение. Европейския съвет миналата седмица също потвърди, че ще има преразглеждане на списъка във връзка с бъдещите преговори и, и съответно ще следи за евентуални промени след конференцията в Копенхаген, където след това ще се проведе съвместно взимане на решение с парламента и съвета. Искам да кажа, че това проекто решение всъщност си има правното основание. Ние сме следвали дословно директивата, както и критериите, които бяха приятели миналата година. И също така сме спазили сроковете, по които се споразумяхме миналата година. Комисията също считаше, че нямахме най-добрия подход Разбира се, ще има промени след Копенхаген, но всичко, което сме направили, съчита критериите. Относно анализът на това, което правят до третите страни, според параграф 10а 18 се казва, че този списък трябва, Shell, трябва да, взема предвид, да бъде изготвен след като се вземат предвид всички данни, актуални данни, които са налични. И да видим какво представляват като част от продукцията производство на третите страни, а също така и какво представляват като част от изтичането на въглеродните емисии. И да се вземе предвид също каква е ефективността на инсталациите, които се намират в трети страни и каква част представлявате от световното производство и дали техните инсталации и ефективността им може да бъде да се сравнява с ефективността на инсталациите в в Европейския съюз. И в точка от преамбюла 22 се казва, че настоящия момент само Швейцария и Норвегия са а, на, се ангажирали да намалят своите емисии между третите страни. Докато тези страни всъщност не представляват голям процент от световното производство. И точка от преамбюла 16 казва, че според настоящите данни нямаме достатъчно информация, защото липсват данни на световно ниво за оценката на производството по различните сектори. За сега само Норвегия, Швейцария и Исландия са, както вече казахме, се ангажирали да намалят емисиите си, а те не представляват кой знае каква част от световното производство – така че, когато разгледаме въглеродната ефективност, ще видите, че правим каквото можем по директивата. И вторият елемент се базира на едно проучване, което проведохме за емисиите в световен план и естествено, базирайки се на, на, на личните данни. И раз, ние счетохме, че данните, с които разполагаме, не са достатъчни, за да направим хубава оценка това проучване ще е достъпно за всички вас на нашия веб-сайт. Нека също така да отбележа нещо, което забелязахме, че Комисията по околната среда, чието представители ще участват в Копенхаген, казва, че Европейския съюз е просто една единица, един световен актьор – там. Това е казано в параграф Хаш от английския текст. Комисията е съгласна с този текст от резолюцията и също така очаква третите страни също да направят задължителни, правно задължителни а, постъпки в Копенхаген и така както беше, се бяхме споразумели в директивата, трябва да предвидим ситуацията при едно такова поемане на ангажименти в Копенхаген. Точно по това се споразумяха съвета и парламента миналата година. И комисията следва, следваше тази разпоредба. И мисля, че текста може да бъде прият официално до края на тази година. Много коментари бяха направени по това, че а, трябва да има търгове. Да, търговете все още са основното правило, дори в новата директива, но разпоредбите за изтичане на въглеродните емисии изискват да има евентуално отпускане на свободни разрешителни в зависимост от секторите. Но, както вече казахме, не става въпрос за освобождаване на цели сектори от списъка, предложен от комисията, а само тези инсталации, които се справят и отговарят на критериите, които сме заложили. Тоест, в списъка ще се включат само 10% най-ефективни инсталации – тъй като ние все още не знаем критериите, които ще приложим, не можем да изчислим какъв процент от всичките емисии ще представляват тези предприятия. Но това, което чухме за 77%, това не е вярно. 77% представляват цялото покритие на списъка с емисии, но това не означава, че всички, които ще са в списъка, ще получават 100% безплатни а, квоти. И последното. Следвайки разпоредбите и строгите критерии, които са залегнали в директивата, трябва да видим, да разгледаме, да включим всъщност инсталациите за изгаряне в списъка. част от инсталациите, които имат инстала... допълнителна инсталация за изгаране, са включени, други не. Някои са включени, защото имат такава горивна инсталация. Но тези предприятия, които отговарят на критериите, т.е. стигат до този праг, са твърде малко. Когато говорим за винопроизводството, те са, нека да не забравяме, че винопроизводството е изложено, така да се каже, на контакт с трети страни и това засяга почти 30% от цялото винопроизводство. Затова този сектор е в списъка. Но когато става въпрос за горивни инсталации, за производство на енергия, няма да има допълнителни освобождавания, но компромиса казваше, че може да има евентуално освобождаване от квоти, ако произвеждат не енергия, а топлина. Само в такъв случай, евентуално, ще има освобождаване от разрешителни, но само за тази част, която произвежда чрез изгаряне топлина. Та за това не можем да говорим за тези 77%, за които се спомена тук, и съответно няма да има освобождаване на абсолютно всички сектори от търговете. Благодаря. Yeah. Благодаря, госпожо Синендак, за вашето изказване. Както казах, ние ще гласуваме по тази тема след като изслушаме комисар Димас. Сега предлагам да минем към следващата точка от дневния ред. Това е точка 8. процедурен въпрос Линда Макневен. Да, само да кажа. А, искаме да, да обсъдим 5 минути а, целият текст преди да почнем да гласуваме, т.е. след като изслушаме комисаря, за да видим какво ще ни каже и после да го обсъдим. Благодаря. Разбирам ви, но това е доста сложно, ако прекъснем и след 12, къде ще отидат хората, дали ще се върнат за гласуване, но комисията е свободна. Имате ли забележки в тази връзка, Крис Дейвис? Аз съм съгласен с госпожа Линда Макаван. Е, да, Имаше разединение с нощи, някои, които искаха да слушат комисаря и да обсъждаме допълнително след това. Определено имаме нужда от няколко минути след изслушването на комисаря, за да успеем да се обединим отново. А, идеята, господин председател, е да останем тук, не да се разпръскваме. Мисля, че преди сме правили подобни разисквания накратко след изслушвания. Myślę, że wszystkie argumenty tutaj zostały już powiedziane. Nie sądzę, żeby... Вече бяха казани всички и аргументи. Мисля, че няма да имаме нужда да прекъсваме преди гласуването, освен ако не стане кой знае какво ново. Така ще направим 12.15. Ще гласуваме да или не, така че преди 12.30 ще сме провели гласуването и по възможност ми моля да останете тук, за да не се така разотиде комисията, ако мога така да се изразя. Чудесно! Тогава преминаваме към следващата точка от дневния ред. Става дума за доклада на госпожа Росбах относно Конвенцията за защита на морската околна среда в Североизточния Атлантически океан. Това е Конвенцията ОСПАР. Приложения 2 и 3 във връзка с съхранението на въглероден диоксид, геоложки образования. Може би, ако докладчикът ни каже какви е, изменения препоръчва, госпожа Розбах, моля, би било по добра Гръцкият колега Арсенис е, внесе изменения за изясняване на ситуацията и това изменение е много добро. Аз е, Напълно застъпвам тази позиция. От последното заседание аз говорих с няколко учени, които казаха, че това решение е добро. И а, а, ситуацията би била добра, ако имаме сигурност на съхранението в почвата. Обаче би трябвало да се отместят и някои е, количества въглероден диоксид е, и е, може да се направи това чрез втечняване, останалата част да се съхранява в почвата и учените ни предложиха дали с тези средства не бихме могли да намерим по-добри решения. Но ние можем да гласуваме сега само по представения проекто доклад. И е, за това а, аз е, се позовавам на това изменение, внесено от колегата, но в дългосрочен план би трябвало да намерим по-добро решение от това, което се предлага в момента. Благодаря, госпожа Росбах. Е, Крис Дейвис по е, директивата ССЕ. Той е докладчик по тази директива. Благодаря, А, аз отговарям за семинара за съхранение на въглерод, който ще бъде организиран от Генерална дирекция околна среда и Генерална дирекция Трен. А, мисля, че аз бях един от хората, като бях малко скептичен към тази идея да се съхранява въглероден диоксид в геоложки, образования, но след когато си дадах сметка как какви е, количества е, ще бъдат използвани от страни като Китай, например след 20-30 години е, на, от изкопаеми горива, колко ще се консумират, мисля, че това е, е доста перспективно. Геологичното съхранение на въглероден диоксид е, е, беше обхванато в една директива, която обсъждахме преди 18 месеца, тогава някои бяха откровено враждебно настроени, други гласуваха за. Всъщност тази директива се вмества в цялото законодателство за СЕТЕ, системата за търговия с емисии и Парламента настоя това да бъде прието на съвета миналата година вече. Тоест, е, трябва да си дадем сметка, че обсъждаме този въпрос отдавна. Дори в началото да бяхме много скептични, това е полезно за борба с промените в климата. Е, питали сме се доколко тази технология ще се окаже жизнеспособна. Бяха отхвърлени най-различни аргументи и аз съм се питал и до тогава, докато използвам изкопаеми горива, колко, до каква степен това ще се ускъпи и, е, както ви казах, е, ще имаме удоволствието на посветение на тази тема семинар, да го съдим темата отново. Това е едно много е, така чаровно указание, съвет как да се прекара обедната почивка, както беше е, съобщено е, делегацията за САЩ, е, Вирджиния, това ще бъде следващия петък, там така съществуват тези неща в САЩ и в Китай и при нас и със сигурност поставя въпроса къде е да се съхранява въглеродния диоксид. Това е много важна тема. Сега трябва да направим една проба дали функционира системата за гласуване и сега това е нещо като въпроса: да вали ли сняг на коледа или не. Въпросът е всъщност този, който иска да вали сняг на коледа зелено, който не иска червено, който му е все едно. Така, чудесно. Все още не. петима не са гласували, могат да го направят. Вероятно не носят картите със себе си. Има 55 присъстващи. И тогава нека да обявя край на гласуването. Значи на коледа трябва да вали сняг, твърдят повечето от вас. Функционира системата за гласуване. Чудесно. Тогава Минаваме към а, гласуване на доклада на госпожа Роспах. Изменение едно, а всъщност вие имахте още една а, забележка. Искахте да кажете нещо във връзка с а, процедурата, моля. Микрофон. Искам да се изкажа по темата. Още ли закрихме ли дебат? Благодаря ви. Искам да подчертая, че живота а, на Земята е роден в моретата а, и а, Италия иска да... Италия una decina di vulcani attivi più o meno quiescenti e un vulcano... Е, иска да даде своя принос е, е, в борбата срещу промените в климата. И ние не, за момента няма данни до каква, как ще се държи въглерода в почвата, в геоложките образования, има ли това рискове и е, трябва да се спешно да се разработят е, технологии, е, за съхранение, за улавяне и съхранение на, е, на въглерода при използването на изкопаеми горива. Тези, за момента такива технологии почти не съществуват, не се изследват. Нямаме достатъчно информации за възобновяемите енергийни източници. Много е, е трудно да, за момента да се намери альтернатива на ядрените е, централи. Е, да се използват, е, да се използва слънчевата енергия. Е, трябва да се е, обърне специално внимание на технологиите за улавяне и съхранение на е, въглерода, които да се използват в петролните рафинери, в циментовите заводи, в рециклирането на отпадъците. Е, и е много важно европейските правителства да намерят и подходящия финансов инструмент, за да намали разходите за инсталациите за улавен съхранение на въглерода. Господин Татарела, не исках да ви прекъсвам, но ние в момента не провеждаме дебат, по-скоро гласуване и а, е, искам да кажа, че а, е, мина вече дебата по изменението. А, е, ние сега гласуваме, така да се каже, по този доклад. Госпожа Роспак, ако има някакви бележки във връзка с гласуването, а не за противоречията, да или не. Ако мога да бъда кратка, аз имам впечатление, че господин Татарела смята, че е, могат е, да се съхраняват е, тези количества на морското дъно. Не, става дума за геоложки образования на морското дъно, под морското дъно. Така че в случая бихме могли да гласуваме анблок изменение едно на госпожа Розбах. Електронно гласуване. Кой е за? Извинете, извинете. Начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 50 да, е, един глас против, едно, един въздържал се. Изменение 4 на Крито Нарзенис. Начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 49 за, 4 против, също се приема. Изменение 2 на госпожа Росбах. Начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 47 за. приема се. И след това изменение 3 на госпожа Росбах. Начало на гласуването. Край на гласуването. 47 за, 5 против също се приема. И последното гласуване на, за доклада, начало на гласуването. Край на гласуването. 48 за, 1 против, 3 въздържали се. Честито госпожо Розбах за този доклад. Той е, беше току-що прият. Следващата точка, 9 от дневния ред. Въпрос с искане за, на, за устен отговор до съвета относно среда без тютюнев дим. Съветът на 1 декември ще приеме заключение и парламентът по причини свързани с времето ще участва само с въпроса с искане за устен отговор и е, групите е, през е, ноември на пленарното заседание ще приемат резолюция е, изказване на Едите Стрела. Благодаря, господин председател. И е, също така аз е, смятам, че авторът на това становище има право, е, поставяйки този въпрос до съвета, е, във връзка с е, среда без тютюнев дим. Не става дума за аргументите по същество на съвета, става дума за е, начина на процедиране. Не е приемливо съветът да не изчака позицията на парламента. Искам да припомня, че през лятната по вакансия, получихме съответния документ след изборите, обаче е, в е, момента, в който новите депутати е, току-що започваха функциите си, е, трябваше да забавим тези неща и едва след един месец беше възможно в е, парламента да бъдат извършени допълнителни работи в е, тази връзка. Имаме съответна процедура, е, имаме и е, предвидени съответни заседания, гласуване по различните становища, също така разисквания с докладчиците в сянка, след това превод на документа и след това може да има разискване в пленум, т.е. на пленарно заседание и съответно гласуване. Очевидно е, че ние трябва да спазваме изискванията и в и сроковете, е, предложени ни от съвета. И не е приемливо съветът е, тук да бърза и да игнорира позицията на парламента. Аз е, напълно разбирам желанието на шведското председателство да приключи работата по тази тема, обаче молим за разбиране трябва да бъде чута и позицията на парламента, когато става дума за толкова важни въпроси като този. Е желателно всички институции да изкажат своето становище. И за това моля колегите да а, гласуват за а, моя въпрос с искане за устен отговор, за да може съветът да се произнесе по какви причини а, не е изчакал позицията на парламента. Благодаря, госпожо Естрала. Вие посочихте, че поради конституирането на новия парламент, който трябваше да се извърши за кратко време, не можеше да се спази обикновената процедура, да мине този въпрос през комисиите. Ако нямате други коментари, тогава предлагам да гласуваме за приемането на този въпрос с искане за устен отговор. Начало на гласуването. електронно гласуване. Гласувахте ли? Виждам, че да. Резултатът е следния. 45 гласа за, 1 против, 2 въздържали се, така че въпросът с искане за е, устен отговор е прият. Така, сега мисля, че имаме няколко минути почивка, докато в 11 часа дойде комисар Димас, така че прекъсвам заседанието.

Колеги, продължаваме с е, нашето заседание. Искам сега да поздравя а, е, госпожа Лизбет Спис от е, Нидерландския парламент, втора камера. сърдечно добре дошла в нашата комисия. Ние винаги приветстваме, когато колеги от националните парламенти участват в нашата работа, така че още веднъж сърдечно добре дошли. Е, и сега искам да кажа е, добра дошъл на господин комисар Димас 33 е, дни преди началото на конференцията в Копенхаген. Виждате, че тук се възлагат големи надежди, големи очаквания по отношение на спогодбата за периода след протокола от Киото. Очакваме с голям интерес какво ще докладвате за актуалното състояние на нещата, подготовка на Европейския съюз от една страна и изграждане на мостове с другите части на света, като например САЩ или развиващите се економии економики. Днес сутринта имахме интересен дебат, много противоречив за списъка на секторите и подсекторите, изложени на риск от изместване на въглеродни емисии. И сега очакваме от вас да вземете становище по това каква ще бъде процедурата след Копенхаген, как комисията ще процедира с член 10б и най-вече как, какво ще бъде участието на парламента в този процес. Виждате две е свързани теми, така че ви давам сега думата. Κύριοι, ε, σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε ε, από... Радвам се, че можем да обменим виждания и е, за конференцията е, в Копенхаген, комисията и Европейския парламент изиграха активна роля в поощряването на една оптимистична и амбициозна европейска политика за климата като се опитва да мобилизира всички заинтересувани партньори от а, а, други страни, от развиващите се страни. А, това сътрудничество доведе до свикването на срещата в КОП Хабен, в която парламента ще има една представителна делегация. Трябва да разберем добре кои са основните проблеми, с които ще се сблъскаме, за да постигнем споразумение на, в Копенфаген трябва да видим по какъв начин ще се гарантира индустриализираните държави да приемат амбициозните е, цели за намаляването на емисиите. Е, на второ място, по какъв начин да се гарантира, че е, развиващите се страни ще вземат необходимите и достатъчни мерки, за да се ограничи повишаването на емисиите. И на трето място, по какъв начин ще се гарантира достатъчно финансиране, за да се подкрепят развиващите се е, е, страни, за да направят необходимите промени за е, въвеждане на мерки за борба с климата, като се отчетат всички последици от тези мерки и всички е, дейности, които намаляването на дейностите, които предизвикват парников ефект. Срещата в Копенхаген ще бъде основен форум за проучване на проблемите на климата и Европейския съюз трябва да даде е, съществен пример защото това ще бъде един, а, изходната точка на един осно, основен поврат, а, да се надяваме в света, в целия свят а, и развитието към една економика с намалени емисии на парникови газове и на въглероден, въглероден диоксид. Надяваме се, че развиващите се страни ще възприемат този проект за намаляване на емисиите до 2020%, намаляване с до 30%. и това в рамките на едно балансирано международно споразумение. Разбира се, целите на всички държави трябва да са съобразени с техния капацитет е, и да раз, правилно разпределяне на отговорностите. А, бе, трябва да се обсъдят и критериите, е, по които тези страни ще прилагат е, съответните мерки в зависимост от техните финансови възможности ще се обсъди възможността за намаляване на парниковите газове в различните страни и вече се правят опити за намаляване на емисиите в някои държави. И през последните години, още от 90-те е, години се обсъжда този въпрос. И е, един важен критерий е, е броя на населението на държавите. Е, много е важно развиващите се страни да поемат анг, анг, ангажименти и да последват е, този цел за 30%. Очаква се е, двустранните и многостранните контакти да дадат положителен резултат. Развитите страни е, предложих е, доста амбициозни цели, които, да, към които да се присъединят и Япония и Австралия. Разбира се, на развитите страни трябва да продължат, да, да, да се ангажират за сега предложенията на Украина, на Съединените щати и на Русия все още не са толкова амбициозни. Те трябва да последват останалите развити държави. А, същото въж, въжи и за а, нововъзникващите економики, които трябва да поемат същите ангажименти. Защото усилията само на развитите индустриализирани държави не са достатъчни. А, ние знаем какви а, е, е, емисии е, има на, в световен мащаб и различията са драстични. Именно за това трябва на всяка цена а, нововъзникващите, новоразвиващите се економики и разви, развиващите се държави на всяка цена да бъдат приобщени. Тря, трябва да бъде постигнато абсолютно намаляване на емисиите. М- и е, непременно трябва да се постигне тази цел от 30% до е, 20 година. За да се гарантира е, намаляването на покачването на температурата до 2 градуса, трябва да бъдат спазени всички цели поставени, които трябва да бъдат постигнати до 2020 година. И е, трябва да, се, е, да си поставим целта и до, достигане на, е, да достигнем 50% намаляване на емисиите в по-дълъг е, срок. Е, и е, ще кажа също, че в Бали всички страни се споразумяха, че развиващите се страни трябва да вземат мерки за намаляване на емисиите с, разбира се, технологична и материална помощ от страна на развитите страни. Европейския съюз предложи на развиващите си е, развиващите се страни е, да е, осъществят редица национални проекти, които ще доведат до намаляване на емисиите в основните им економически сектори. Тези национални проекти ще бъдат адаптирани с специфичните условия те могат да предприемат мерки, които да бъдат съобразени с националните възможности, но всички тези усилия ще допринесат за намаляване на емисиите на въглероден диоксид. В светлината на всичко казано до тук е необходимо да бъде създаден един бърз механизъм, който да позволи на развиващите се държави да отговарят на изискванията и да подкрепят тези Програмите за економическа подкрепа от страна на развитите страни ще помогнат на развиващите се страни да приложат мерки за намаляване на емисиите, да се включат в усилията за борба с климата. А, ние а, искаме да представим едно а, съобщение относно финансирането на мерките а, е, за борба с промените климата. На последния съвет А, е, е, е, е, Европейския съвет е готов да представи обществените ресурси, които ще бъдат заделени за тази цел. Става въпрос за 10 милиарда евро, които ще покрият разходите по мерките от пакета закони за борба с промените в климата. И е, ще комбинацията от национални мерки за борба е, за намаляване на емисиите на газове с парников ефект е, ще е, стане в рамките между 22 и 50 милиарда евро в международен мащаб. Държавите носят съвместна отговорност. Развитите, развиващите се страни. И се предвижда до това финансиране да от 2020 година да стигне до 2,5 милиарда евро. Комисията смята да а, внесе едно предложения. В момента проучваме какво се използва до тук, какво финансиране. И а, а, имаше а, идея за създаването на фонд за борба с промените климата, в който всяка държава членка да а, влага, влага средства, така че да разполагаме с един общностен финансов инструмент. Европейския съвет ще е, гарантира необходимото финансиране е, е, финансовата, спрямо финансовата, в рамките на финансовите перспективи до 2013 година. Мисля, че предложеното финансиране е добро и ние разчитаме на добрата воля на Европейския съвет целите, които сме си определили за борба с промените в климата да бъдат постигнати и се надяваме и, че колегите от Европейския парламент поддържат връзки и с колегите им от националните парламенти, от Американския парламент. Е, би искам да ви благодаря за положените от вас усилия и за чудесното сътрудничество, което винаги а, сме имали. А, приветствам вашата инициатива а, а, относно стратегията за срещата в Копенхаген. А съм се надявам, че в Копенхаген ще бъде постигнато едно споразумение, международно споразумение за свеждане на увеличаването на температурата до 2 градуса. Комисията с задоволство от, приема проекто резолюцията на парламента а, за още по-активна подкрепа на пазарните е, условия и механизмите за развитие, намаляването на е, на, на емисията е свързано с мерки за срещу обезлесяването, опустиняването и с а, усилията за запазване на биологичното разнообразие. Защото а, това са световни заплахи, срещу които трябва да се изправим. Е, Световната година на биоразнообразието е изключително е, важна за е, изтъкване на тази тема и за засилване на усилията за спазване на биоразнообразието. Относно това решение, секторите, които ще бъдат евентуално изложени на изтичане на въглеродни емисии. Много е важно да се придържаме към нашия сценарий в случай, че другите страни не се не се придържат към същия, същото намаляване на емисиите и това трябва да стане до 2014 година. До 30 юни 2010 година комисията ще трябва, в зависимост от международните преговори, да представи пред Европейския парламент доклад, оценка на ситуацията, заедно с съответните предложения за действия. Европейския съвет миналата седмица потвърди, че списъкът ще бъде преразгледен в зависимост от резултатите от предстоящата конференция в Копенхаген. Това е от това, което ви чета, е от параграф 22 на заключенията на съвета. И всякакви допълнителни решения ще бъдат взети най-вече след решение на Европейския парламент, не чрез комитология. Относно бъдещото гласуване по решението за секторите, които евентуално ще подлежат на изсичане на въглеродни емисии, искам да подчертая, че решението е правно взето и обяснявам защо. Дес, член 10а обяснява, че списъкът, за който се говори в параграф 13, ще бъде взе след като се вземат предвид всички налични а, релевантни данни. Третите страни, които представляват голяма част от емисиите и от производството света, също ще бъдат разгледани, но и също така техния ангажимент за намаляване на емисиите. Целта е да се преразгледа ефективността на, на инсталациите, намиращи се в тези страни. Комисията взе в предвид следните разпоредни. Например, проекто, предложението за списъка за изтичане на въглеродни емисии и прям, точка от преамбила 22. За сега само Исландия, Норвегия и Швейцария се задължиха да намалят въглеродните емисии в съответните сектори, но тези страни не представляват значителен производител на, световни емисии, на емисии в световен план и не представляват също така заплаха за стичане на въглеродни емисии. И относно въглеродните емисии, поне за сега няма конкретна дата, тъй като нямат съпоставимост на статистиките, както и релевантни данни по всички области. От момента, в който проекто предложението казва, че само Норвегия, Швейцария и Исландия са се задължили да намалят тези емисии, а те не представляват голям производител на такива емисии в световен план, следователно няма изискване да се прави преоценка на тези ангажименти. Може би някои няма да се съгласят, но все пак мисля, че така е добре. Втората оценка се е направена възоснова на комисията и тяхната оценка върху настоящите данни. Поне за сега тези данни, според оценката на комисията, не са достатъчни. комисията ще качи това проучване на, на интернет сайта си. И накрая комисията по околната среда предлага резолюция за Копенхаген, в която се казва, че Европейският съюз е единствения регион в света, който е приел такива ограничаващи цели относно намаляването на емисиите на парникови газове чрез подобни пакети за климата и енергия. И ние цитираме резолюцията на ЕНВИ, на вашата комисия. И също така се надяваме и третите страни да поемат такива ограничаващи решения. Разбира се, този подход отразява ситуацията и за в бъдеще и съответно ще бъде преразгледан в зависимост от това, което се случи на конференцията в Копенхаген. Благодаря, господин комисар Димас, за тази презентация. Много ясно беше казано, че след е, Копенхаген ще има повторен преглед на този списък е, за изтичането на въглерод и е, парламента ще бъде включен в тази процедура. Колеги, аз мисля, че всеки от вас иска да се изкаже, обаче за съжаление няма да е възможно. 27 човека, включва списъка на изказващите се и затова предлагам по минута и половина да бъдат изказванията. Ще е, бъда много стриктен, защото няма да бъде честно към онези, които искат е, да вземат думата. Започва Карл Хайнц е, Флоренц. Минута и половина. И естествено най-добре да задавате въпроси във връзка с Копенхаген, а не е, общи изложения да правите. Това е, е изискване към е, всички предложения, към всички. Е, аз съвсем кратък ще бъда. Господин комисар, вие изложихте стратегията на Европейския съюз. Но а, как е, ва ще бъде стратегията за водене на преговори? И 31 дни а, е, до Копенхаген, до тогава има все пак е, достатъчно време. Какви а, обнадеждаващи сигнали сте установили до момента и какви трудности? Това е първия въпрос. Втория въпрос. Вчера, очевидно, през изминалата нощ а, а, е, има една делегация, в която участват и представители на съвета. Каква ще бъде стратегията за водене на преговори? Линда Макеван. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко, господин комисар. Миналата седмица Европейският съвет дискутира но не беше казал нищо конкретно за това как и с какви цифри ще са бъдещите финанси в тази област. И а, второ, относно изсичането на въглеродните емисии, по което ще гласуваме, споменахте различни международни актьори, така да се каже, които евентуално ще а, преразгледат собствените си емисии и евентуално ще ги намалят. А, мислите ли, че е, евентуално Съединените щати ще ведат система съпоставима с нашите? И в такъв случай секторите, които са в списъка в момента, могат ли някои от тях поне да бъдат изключени извън, извън от списъка? И и относно този член 10б и е, процеса за съвместно взимане на решение, какво мислите? Крис Дейвис. Да, благодаря, господин председател. Надявам се да имам възможност отново да говоря, да задам въпроси на комисаря, но първо нека да му благодаря за свършната работа през изминалите 5 години. Знам, че имаше много критики, много неудовлетворителни проекти, но мисля, че относно климатичните изменения нещата са, можем да бъдем горди с това, което е постигнато. Благодаря. Относно Копенхаген говорим за тези минимални цели, е, които ще бележат, ще бъдат нужни за успеха на тази конференция, за да избегнем евентуално покачване на температурите с повече от 2 градуса. И трябва да се включат всички големи страни, които доказаха, че са способни да затегнат политиката си в тази област. Доколкото знам, подобни цели са били отбелязани и в е, Обединените нации, и примерно датското правителство си ги наложиха. Но каква трябва да е политическата структура, за да можем за бъдеще да стигнем до подобно споразумение? Бо, бихте ли ни казали какви са минималните изисквания за постигане на успех на този етап? Благодаря. Сато Хаси. Благодаря, господин председател. Благодаря на комисаря за това, че дойде. Първият въпрос, ми въпрос е свързан с изместването на въглеродните емисии. Знаете, че списъкът, който в момента е пред нас, въжи за едностранното намаляване на емисиите с 20%. Този списък се базира на евентуалната идея, че никой извън Европа няма да направи нищо. Но каква е вашата оценка, тъй като вие сте вътре в преговорите, каква е истинската ситуация на ангажиментите на другите страни? И считате ли, че никой нищо не прави наистина или считате, че много други трети страни, големи актьори в световната сцена, на световната сцена, правят нещо? Каква е, каква е истинската ситуация според вас? И казахте, че този списък трябва да бъде преразгледан след Копенхаген и е, това ще стане в процедура по съвместно взимане на решение. Какво мислите вие? Вярвате ли наистина, че съвместното взимане на решение след Копенхаген ще проработи и че ще има сектори, които ще бъдат изкарани от този списък? Страхувате ли се, че всички тези лобисти ще кажат, не, не, ние искаме да задържим нашите привилегии, които вече сме извоювали. Благодаря. Благодаря, Милослав Йовски. Благодаря, господин председател. Добре дошъл на господин комисарем. Ще щастлив съм да чуя, че обсъждаме конференцията в Копенхаген. И аз лично искам да знам, след като обсъждаме ам, нещата в световен план, говорим обикновено за Съединените щати, Япония и Китай. Мисля, че най-големият проблем в случая ще бъде Индия. Имате ли някаква информация относно настоящата позиция на Индия? тъй като Индия в момента развива много бързо своята економика, а замърсяването е огромно. Мисля, че това ще бъде третото най-замърсено място в света. Благодаря, господин Оси. Благодаря. Господин коместар, а, малко съм разочарован от вашите изказани. Очаквах повече думи в подкрепа на европейските предприятия. Защото точно те гарантират помощта на развиващите се страни трябва да се предвиди финансиране от развитите страни, от Европейския съюз, за да се стимулира растежа и тогава да се е, технологично развитие в тези страни, в един момент те е, е, ще станат по-добри конкуренти на нашите страни и това ще, после ще задължи нашите предприятия да намаляват. мисля обаче, че това няма да стане така. много е възможно нашите предприятия да избягат в а, а, третите, в развиващите се страни. И смятам, че Европейската комисия трябва внимателно да проучи това и се надявах, че от вие като комисар трябваше да кажете няколко успокоителни думи за намиращите се в криза европейски предприятия, а не да мислим за другите, първо за другите и да забравяме нашите. Благодаря. Благодаря. Благодаря, господин председател. Искам да а, благодаря за няколко секунди на комисара за работата, която беше извършена в екологичната сфера. Искам да попитам как делегацията на Европейския парламент ще бъде включена в екипа за водене на преговорите. Ние сме някак на страни. Много колеги от нас ще отидат в Копенхаген и как вие ще използвате нас като връзка с гражданите и представители на народа в този процес на преговори. Освен това беше посочено, че има много глобални играчи, като САЩ, Япония, Китай, които държат не не толкова на директните въглеродни емисии така че какви критерии прилагате вие за положителна или отрицателна оценка на Копенхаген? Третият въпрос. Проблем на нашата економика е, че чрез системата ЕТС се губят много финансови ресурси за извършване на необходимите инвестиции. А в други сфери на света това не се прави. Как можем да гарантираме, че финансовите ресурси да останат в предприятията, за да могат да се извършат необходимите инвестиции с цел цел участие в глобалната конкуренция. Благодаря. Кастал Франко. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин комисар. А, и аз искам да се присъединя към поздравленията към вас. В рамките на подготовката на Копенхаген чух да се говори за важната роля на горите в борбата срещу промените в климата. Искам да чуя вашето мнение, защото в рамките на борбата срещу обезлесяването се забравя и поощряването на горската индустрия в Европа, а това трябва да бъде отбелязано. Когато говорим за обезлесяването, това не бива да се забравя. Дори и да се постигне международно споразумение за международно финансиране и това да е основния а, проблем, мисля, че използването на трогичните е, е, гори и горската индустрия в борбата срещу обезлесяването трябва да бъде подчертана до каква степен а, а, е, развитите страни могат да изискват от развиващите се страни да се включат в а, програмите за сътрудничество срещу обезлесяването. Това външно сътрудничество. Благодаря. Марио Пирилло. Благодаря. Господин комисар, а, вие отделихте голямо внимание на токсичните отпадъци в Средиземноморския регион. Всички опасни вещества, свързани с това. Аз внимателно изслушах вашето изказване. Вие изброихте редица сериозни проблеми, с които се сблъсква Европа и които са включени в дневния ред на комисията на целия Европейски съюз и включително на нашата комисия. Аз съм на мнение, че е много важно начина по който ще действаме и е, бих искала да дадете някаква по-точна идея как смятате да се върви напред. Освен това, е, ние е, е, много обсъждаме, тук много сме говорили за е, е, постигнатите резултати, какво очакваме от Копенхаген сега ние искахме да правим само дискусия по опазването на климата, как потъват кораби в Средиземно море, това някакси не е наша тема. Следващият оратор е господин Арсенис. Благодаря, е, господин председател. За мен винаги е радост е, да е, приветствам тук сред нас комисаря по околната среда. И в момента има някои мнения, според които ние искаме да приемем нова конвенция. Изобщо в САЩ е много трудно да се гласува за една а, конвенция, защото няма, а, не може да се състои съответното гласуване в Сената. Така че вътрешната политическа ситуация в САЩ е много сложна и може би а, ще трябва още веднъж да се ревизира позицията на Европейския съюз. Очевидно САЩ иска да намалят въглеродните си емисии, но не искат да поемат международни задължения решения с обързващ характер. Господин, в Камерата на представителите обаче има вече изработен документ за защита на горите в световен мащаб. Смята ли Европейския съюз да вземе съответни мерки? Владко Панайотов. Благодаря. Искам да кажа нещо относно делегацията в Вашингтон. Само няколко думи, за да ви информирам. Делегацията включваше пет души от Европейския парламент, начало с господин Джо Лайнен. Беше много трудна нашата мисия, много трудни бяха преговорите, но в крайна сметка всички знаем, че е, нещата вървят добре и основно това го дължим на Джо Лайнен, защото той успя да убеди нашите партньори, особено по време на пресконференцията. Тя беше много полезна на всички. Американците, знаете, са много практично настроени хора и а, е, проявиха много, така да кажем, устойчивост в а, е, този тежък диалог и се надяваме диалога да бъде и за напред още по-интензивен и по-успешен за всички. Благодаря. Е би било твърде добре, ако нашата пресконференция в Американския сенат е, се проведе и тук, обаче може би ние е, сме допринесли за напредъка там, но на този процес, но има и други неща, които са отрешаващо значение. Господин Фондален. Благодаря. Господин комисар, подкрепяме подхода ви към срещата в Копенхаген, темите за биоразнообразието, възлесяването. По отношение на последния имам конкретен въпрос – Очаква се много от въглеродния пазар в борбата срещу обезлесяването. Има явно проблем с превода на немски. Чувам превод. Английски също. Гръцки. значи, виждам, че вече системата работи. Колега, продължете.

Сега, по отношение на а, изсичането на горите, тук а, също трябва да има търговия с въглеродни емисии, въпреки че това е свързано с рискове. И преди да се изгради а, този пазар, няколко години ще трябва да се изчака как а, биха изглеждали нещата, а, ако намалим наполовина изсичането на горите до 2012. А, какво трябва да се направи тогава и какви са вашите последни решения в а, тази сфера? Това е съвсем конкретен въпрос. Благодаря. Господин Ейкот, а, аз също ще говоря за горите, не за цветята. Съвсем накратко. Европейския съюз ще позволи ли на индустриите да използват така наречените червени кредити до, за периода до 2020 година и какво може да бъде направено без да се нарушава интегритета на околната среда, зачитайки тези цели? И в Банкок имаше подобни дебати, където се говори за превръщането на естествените гори в понякога дори, т.е. възстановяването им чрез изкуствени. Мисля, че в Барселона текста ще бъде преразгледан. Ще се върнем на текста, защото според нас като цяло първоначалния не беше правилен. Бихте ли, би ли уточнил комисаря какво ще стане с въпросния текст от Банкок? Thank you, Peter Lisa. Благодаря, Петър Лиза. Благодаря, господин председател. Аз също се присъединявам към благодарности към комисар Дима за, последното, за доброто сътрудничество през последните години. Аз мисля, че на комисара трябва да се каже лично, че по отношение на изтичането на въглерод вие свършихте добра работа, а сега по отношение на финансирането комисията също свърши добра подготвителна работа. Във вашия документ вие споменавате правата на парламента по отношение на приемането на бюджета и аз мисля, че че а, ние трябва още веднъж да огледаме нещата. Когато ще се а, изразходват милиарди, парламента трябва наистина да се погрижи за това тези средства да бъдат получени от тези, които наистина ще опазват климата, а не а, парите да потънат някъде другаде. Въпросът на Рихард Вейвър, а, например, а, бих искал да спомена, тук отговорите са съвсем конкретни. А, при какви условия ще е, смята Европейския съюз да премине от 20 към 30%, какво се очаква от третите страни и защо във въздушното движение, за, за въздушния транспорт се споменава толкова малко в документите, 10% намаляване при въздушното движение, това е последната цел, която се изисква и в други сфери и най-лошото според мене. Следното, господин комисар, когато гласувахме на пленарно заседание миналата година за въздушния транспорт, транспорт. Е, приехме е, съответните решения. Господин Барозо е, написа съответно писмо, но извинявайте, господин Лиза, обаче този въпрос трябва да бъде зададен. Господин комисар, това предложение не намери отговор. Кога смятате да отговорите на това предложение? Ако обичате, бъдете по-кратки, казва председателят. Благодаря, господин комисар. Искам да се върна към изместването, изтичането на въглерод. В международните договори не правят разлика между развиващите се страни и не отчитат най-развитите от тях. Например, имам предвид Китай, чието економически ръст се увеличава все повече, но ако страни като е, Китай, Индия и Бразил, не, Бразилия не се считат като развити страни, е, това някакси ги освобождава от усилия за намаляване на емисиите. Искам да разбера каква е вашата позиция и не трябва ли да се включат към критериите, по които ще решим дали Копенхаген е успешна или не, да да се отчитат е, усилията и ангажиментите, които трябва да поемат Бразилия, Китай и Индия. Благодаря. Едите стрела. Обригада, Presidente. Благодаря. Господин комисар, Искам още веднъж е, да се спра на въпроса, свързан с е, финансирането. Според мен е, нещата са твърде неизяснени до момента, но този въпрос е много важен по отношение на постигането на глобално споразумение. Необходимите средства са в много голям размер, но все още не е постигнато споразумение. И ако и е, трябва да е, се постигне споразумение дали ще бъдат 100 е, или 15 милиарда годишно. Как смятате вие, е, какво ще бъде необходимо е, за да се финансира е, адаптирането в развиващите се страни и кой ще поеме това финансиране? Това не може да бъде само Европейския съюз. И е, трето, е, що се отнася до е, дела, предвиден за финансиране от бюджета на общността. Сега това ще бъдат средства за помощ за развитие или допълнителни средства ще предвидят господин Викторио Поди. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Вие знаете моята позиция по липсата на клауза за равнопоставеност по отношение на развиващите се страни. В Барселона някои африкански страни напуснаха дискусиите. И искам да коментирате това, господин комисар. Благодаря ви. Корин Лепаш. Благодаря, Корин Лепаш. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин комисар. Искам да говоря за изтичането на въглерод. Когато изготвихте списъка, комисията изготви ли модел, за да види какво точно представлява този списък, какъв брой тонове въглерод ще избягат от системата на търговете и какви ще бъдат реалните последици от този списък? Merci. Благодаря, Мишел Тремополос. Παρακολουθούμε το έργο του Επιτρόπου του κυρίου Δήμα. Благодаря, господин председател. Ние следиме дейността на комисар Димас и се надяваме, че резултатите ще намерят потвърждение, но виждаме възможност някой от правно обвързващите задължения на Копенхаген да не бъдат изпълнени сега. Първо се говори за задължения, които са с обързващ характер, след това за рамка, след това за политическа декларация. Това беше казано в Барселона. Европейския съюз тук трябва да играе много важна роля. Европейския съюз обаче не е готов да приеме предложенията на научната общност и е, това са предложения, които ще отредят водеща роля на Европейския съюз в е, областта на опазване на климата. Рамковото споразумение на ООН посочва е, това, но до 2050 година наистина се предвижда, е необходимо намаляване на емисиите на парникови газове с 70%, за да постигнем нашите цели. Ако става дума за постигане на международна договорност, международно споразумение, защо тогава ние смятаме да увеличим до 30%, но искам да знам какви политически мерки ще предложи комисията, кои от сега съществуващите мерки ще бъдат преработени и какви ще бъдат обързващите цели по отношение на енергийната ефективност и дали комисията е обсъждала тази тема с националните правителства и дали ще я обсъжда с парламента. Благодаря а, Иоланта Хубнер. Благодаря, господин председател, господин комисар. Казахме, че този списък на евентуалните изтичания на въглеродни емисии ще бъде преразгледан след Копенхаген. И казахме също, че сме приели цел 20% намаляване на емисиите след като прием такива цели, как мислите после да преразгледате списъка? Ще добавяме списъка или ще го намаляваме, ще заличаваме сектори, които вече са в списъка? Казаха ни, че след Копенхаген комисията ще направи много предложения за списък. Но какво ще стане, ако повечето от участниците не приемат предложенията. Какво ще правим тогава? Ще има ли промяна на списъка и в каква посока? Благодаря. Яно Шолда. Благодаря, господин председател, господин комисар. Първо имам въпрос относно финансирането. Говорим за два периода 2010-2012 и след това периода започваш от 2013. Искам да попитам, господин комисар, подкрепяте ли идеята, че по време на първия период за 2010-2012 Европейският съюз, държавите членки в Европейския съюз трябва да участват на доброволни начала в финансирането. И относно вторият период от 2013 година нататък, Съгласни ли сте с предложението, че държавите членки трябва да участват в зависимост от економическите си постижения? И трети въпрос. продажбите от квотите, на квотите, преди 2012 година. И това, което се натрупа като количество средства тия продажби, ще бъде ли използвано след 2013 година и вие подкрепяте ли го и как евентуално ще стане това? Благодаря. Благодаря, Дебрун. Благодаря. Аз също искам да благодаря на господин комисаря за това, че е тук и за това, което каза за нашето предложение. Искам да му задам два въпроса. Първо, вият относно резолюцията. Какво мисли той относно параграф 18, където се говори за ам, помощите за помощите, които Европейския съюз ще дава за до 2020 година и те ще трябва да надвишават 300 хиляди на година. И също така, искам да знам също, както и колегата каза, за тези проблеми, свързани с конференцията в Банкок. Благодаря. Thank you, Dan Jorgensen. Thank you, Chairman. Mr. Dan Jorgensen. А, благодаря. Господин комисар, бихте ли ни обяснили какви точно данни е използвала комисията, когато е правила оценката на ангажиментите на Норвегия, Исландия и Швейцария? Какви бяха източниците на тези данни? И също така, от какви данни имате все още нужда, за да направите качествена оценка на ангажиментите и на евентуалното намаляване на емисиите на страни като Бразилия, Китай, Япония и други? И искам да знам също така в каква насока вървят тези страни, имате ли някаква идея според данните и дали евентуално ще трябва да имаме по-дълъг списък или по-кратък списък след Копенхаген. И вие също казахте, че е, ще се стараете да се придържате към тази цел от 2 градуса. Но това означава, че всички, държави, всички трети държави, развити държави, ще трябва да намалят своите емисии между 25 и 40%. А какво означава това е за Съединените щати? Те с колко трябва да урежат емисиите си? Благодаря. Карл Шлитър. Благодаря. Благодаря за пете години сътрудничество и пете години здравословни и полезни конфликти. Първи въпрос. Как ще сте сигурни, че Съединените щати няма да, така да кажа, да провалят проекта? Тъй като има отделни страни в Съединените щати, които са с нас и други, които не са с нас. И втори въпрос. Мислите ли, че с 20% намаляване на емисиите в Европа ще постигнем това задържане на температурите до 2 градуса. И какви са критериите за евентуално урязване с 30% на емисиите? Какво ще стане, ако другите държави не се съгласят? Ще можем ли все пак да си отстои нашата цел? Относно изместването на въглеродните емисии, как ще разгледате списъка, след като към а, нас се присъединят други държави? и как ще избегнете евентуално отказване от инвестиции от страна на индустрията, която може да бъде обезкуражена. И как ще определите критерии за 10 най-добри? И евентуално как ще разпределите критериите по сектори и по подсектори? Например, един сектор, свързан с производство на торове. Целият ли сектор и по какъв начин в този сектор ще се разпределят емисиите? Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар, за вашето изложение. Ние сме много горди с това, което вие направихте през последните години. Искам сега да се спра на един съвсем конкретен въпрос. На последната среща на Г-20 беше взето решение да се намалят дейностите по отношение на горивата в отделните страни, значи субсидии за закупуване на горива. И въпросът е как това ще въздейства върху емисиите. Могат ли да бъдат спестени 10% от емисиите в световен мащаб и какво ще се случи след това с тези субсидии? Става дума за субсидии за потреблението на бензин и със сигурност е много важно това за големите градове. Но въпросът тук е по-скоро в а, сферата на енергийната ефективност има очевидни разхищения и а, сега въпросът е дали а, тук а, може да се започне или а, просто нещата няма да се променят. Благодаря. Криста Грас. Благодаря, господин комисар. Копенхаген, там няма да бъдат лесни нещата, защото всички ние, а това е мнението на парламента, е, се нуждаем от е, е, подобни решения. Въпросът ми е какво е отношението на Европейския съюз към увеличаване на средствата за развиващите се страни и дали тези средства ще се използват правилно. Сега ние говорим за технологичен трансфер и планове, екологични планове за развиващите се страни, обаче според мен трябва да се започне всъщност от друго, от образование образование, от изграждане на съзнание сред хората в тези страни, за да не се получават такива нарушения. Примерно в Буркина Фасо всеки иска свое огнище, хуманитарно отношение това може да е добре, обаче да не говорим тогава за слънчева енергия. Така че да направим още една крачка напред в технологичния трансфер и ако развиващите страни са убедени, че не трябва да допринасят за опазване на климата, а само търпят вреди от развитите страни, то тогава ние ще продължим да не бъдем на едно мнение. Аз мисля, че трябва да се установи необходимото съзнание и всички ние да бъдем единни. Имам предвид ние и развиващите се страни. Благодаря. Имам три въпроса. Първо по отношение на списъка за изтичане на въглерод, ние трябва да отчетем най-засегнатите сектори, като за момента няма международно споразумение. Комисаря каза, че списъка ще бъде адаптиран. Спомена решенията на съвета, но не беше цитирана дата. Говори се за июни 2010 година. Комисаря каза, че това ще стане в рамките на съвместно взимане на решение с парламента, но искам да чуя какво мислите, господин комисар, за графика. Ана Роспах. Искам да кажа нещо във връзка с финансирането. Комисар Димас, вие казахте, че тези проекти за намаляване на въглеродните емисии трябва да се финансират от, развиващ, от развитите страни. Тоест, развитите индустриални страни трябва да направят това и ко, кои са те, какво, кого конкретно имате предвид. Второ, комисията говори за на изпълнение на подобни мерки е, и по отношение на осигуряването на чиста питейна вода. Сега, какви са мерките за е, гарантиране на чистотата на въздуха? Госпожа Суи, следващият оратор. Съвсем накратко, господин председател. Е, трябва да е, пазим океаните и горетата, които са основен източник за намаляване на въглеродния и Тук бяха споменати усилията срещу обезлесяването. А, зна, а, когато има обезлесяване, има изгаряне на въглероден двуокис, и е, за това смятам, че е хубаво да се има едно глобално виждане. От една страна се гледа на емисиите, от друга страна да се борим за запазване на зоните, които също допринасят за регулирането на тези емисии. 27 изказвания, 28 дори. Благодаря за проявената дисциплина. Виждам, че всичките въпроси са важни. Не знам как ще отговорите на всички, но виждам, че сте си ги отбелязали всички. Предполагам, че трябва да обобщите, може би, вашият а, отговор. Може би първо трябва да говорите най-вече за изместването на, въглеродни, на емисиите въглероден диоксид. Това е, е основната ни тема. Може би ще помолим а, преводачите да останат още няколко минути, за да можем да гласуваме. Знам, че до 12.30 е официалното им време, но ще ги помолим да останат още малко. On carbon leakage. Да. Относно изместването на въглеродните емисии, нека да не забравяме, че това, което имплементираме тук, всъщност е това, по което сме се споразумели в процедурата по съвместно взимане на решения между Европейския парламент и съвета. Нашето първоначално предложение не беше точно такова, но ние сега прилагаме директивата и искам да кажа, че внимаваме много и слушаме това, което ни казват нашите правни консултанти. Целта е да спазваме напълно препоръките на правните служби. Знам, че вие също имате подобни правни е, препоръки. но мисля, че те съвпадат с това, което ние и без друго предлагаме. Основният въпрос е дали този списък може да бъде променен, дали ще включва нови сектори или ще отпаднат вече съществуващи. И двете могат да бъдат приложени. Всичко зависи от оценката, която ще се осъществи до юни 2010. И след оценката на споразумението от Копенхаген, ако разбира се има споразумение. Разбира се, това ще стане чрез процедура по съвместно взимане на решение. Мисля, че така вече се споразумяхме. Това е отговора ми с списъка. Надявам се, че вие ще гласувате според това, което считате за важно. Зададохте ми толкова много въпроси. Те всичките са много интересни. Ще се опитам да ги групирам, доколкото мога. Например, ще започна с въпроса на Виторио Проди за вчерашното, вчерашния отказ на африканските държави да продължат да дискутират в Барселона. И те казаха, че първо дър... развитите държави трябва да се споразумеят за конкретни цели. Аз бих казал, че напълно съм съгласен с становището на африканските държави. Ние също искаме така да се проти... да протичат нещата. Но да се стигне до такава крайност и да се прекратят преговори по такива важни въпроси, не мисля, че това е идеалният начин за насърчаване на дискусията. И това е разединение, в африканската група се дължеше примерно на държави като Судан, но други такива страни е, има и извън Африка, например е, Боливия или пък някои е, някои арабски държави. И беше ми зададен въпрос относно Банкок, а също и за Индия. Кои... Някои казват, че развиващите се страни, напредналите се страни, убиват споразумението от Киото. Ние затова предпочитаме да имаме един правен инструмент, един правен текст. Ще обясня и защо. Но унищожаването на протокола от Киото, това не е обвинение към Европейския съюз. Напротив, ние сме най-върлите защитници на протокола от Киото. Но Има държави, с които си сътрудничим добре и други, с които сътрудничим не толкова добре. И на европейско ниво ние получихме подкрепата и на Европейския парламент, и на неправителствените организации. Съответно, резултатите са малко и много на лице. И ако попитате Барозо, какво сме постигнали до сега в климатичните промени, той би казал, че е, пакета, който сме гласували, пакета, който сме постигнали, е едно от най-добрите неща, които ще завещаем за бъдеще. И за, за по-нататък този пакет ще бъде много важен както за екологични, по екологични причини, но така и по чисто економически и също така причини свързани с здравеопазването и сигурността. И надявам се, комисията, бъдещата комисия ще продължи в същата насока. Господин Стаматополус питаше дали мандата ми ще бъде подновен. Не вярвам, че ще бъде, защото, както знаете, аз участвам и в, друг, и в политиката на страната, но съм сигурен, че новият комисар, който ще е номиниран на този пост, ще свърши също много добра работа. Относно Киото. Както вече казах, Европейския съюз е най-първият привърженик на протокола от Киото. Ние сме били винаги защитници и привърженици на ратификацията на Киото. При, ние, ние, примерно, сме приели протокола от януар 2005 година. И сме положили много усилия да убедим всичките наши партньори през изминалите години в ползата от този протокол. Ние спазваме Киото. Имаме система за търговия с емисии. Тя функционира. Тя е успешна. И също така имаме инвестиции в механизми за чисто развитие. Това са механизми базирани на пазара. От една страна имаме системите за емисии, за търговия с емисии, от друга страна този механизъм за чиста, е, чиста индустрия и сме инвестирали около 80%, т.е. финансирали сме около 80% от всички инструменти за чисто развитие. Това е по Конвенцията на Обединените нации, която която насърчава развиващите се страни да използват чисти технологии. И Европейския съюз също допринася там с 80% от финансирането. Относно промените до 2020 година, виждате, ние приехме пакет за климат и енергия, който върви в същата насока като протокола, от която ние поддържаме протокола и е, надявам се в бъдеще, бъдещото споразумение от Копенхаген ще настояваме то да се базира на постигнатото вече от протокола от Киото. Основната архитектура на този протокол трябва да бъде прехвърлено, транспонирано в е, споразумението от Копенхаген. Един единствен правно ограничаващ, правно задължителен документ – това ще се стремим да постигнем. Крис Дейвис ме попита за подобен въпрос. Ми зададе подобен въпрос в началото. Да, казвам, един единствен правно задължителен документ ще бъде най-доброто решение. И за да могат всички да го ратифицират едновременно, вместо да имаме два или три документа, където ще има различни ратификационни процеси и, примерно, няма да... не всички страни ще участват във всички документи, например. Докато ако имаме само един документ с еднакви или почти еднакви разпоредби за всички държави, това ще бъде идеалният вариант. И причините. Тук това всъщност е основата на нашата работа. Дали да имаме един единствен документ или не, спомняте си какво стана с протокола от Киото. Американците много дълго време го считаха за неприемлив. И много често, примерно, има дискусии и неразбирателство между развиващи се и развити нации. И това предизвиква само нови и нови дискусии. Имаме нужда от един единствен правно задължителен текст, но ако другите международни партньори настояват, евентуално бихме могли да имаме два почти идентични, успоредно съществуващи документа за след Киото. Това е обаче един от много важните Съединените щати въпрос. А, Съединените щати дори не искат да чуят за протокол от Киото Камони, да го дискутират. Къде, къде отиваме къв, относно политическото споразумение? Заключенията на съвета а също и на съвета по околната среда от 21 октомври, показват, че се стремим към световен, амбициозен, правно задължителен документ. Документ, в който всички страни ще поемат своите ангажименти и ще има споделена и специфична отговорност ще се говори и за морският сектор, и за горският сектор, и за въздухоплаването. Сектори, които до сега не са били включвани в международните споразумения. И ние ще сме защитници на намаляване на емисиите за различните сектори, примерно 20% намаление за морския сектор, 10% за въздухоплаването така както беше прието на съвета по околната среда и от съвета. Заключенията. Говорим за, за световен, амбициозен, единен документ, така че да а, задържим температурите не по-високи, е, покачването на температурите с не повече от 2 градуса. За да така както беше казано на конференцията в Акила в Италия през е, юли. Там се споразумяхме с Съединените щати. Знаем, че според научните предвиждания, ако температур... позволим температурите да се увеличат с над 2 градуса, ще се изправим пред необратими а, климатични катастрофи. Трябва да се придържаме към температурите от преиндустриалната епоха. Това са заключенията на Европейския съвет. Това е позицията на Европейския съюз за бъдещите преговори в Копенхаген. Относно политическото споразумение. Изчели сте в вестниците, предполагам, вчера, днес, датският премьер, който процедира не като член на Европейския съюз, а като член на КОП 15 и иска политическо задължително споразумение и а, прие по-скоро други цели. Но това е нещо, което датският премиер е казал. Това е неговата оценка. А ние ще се борим за общо европейско правно задължа... задължаващо споразумение. Надявам се, че съм отговорил на повечето въпроси. За съжаление, времето не ми позволява да вляза в повече детайли. Благодаря още веднъж за великолепното сътрудничество тази година. Сигурен съм, че каквото постигнем тази година заедно, ще бъде много важно за цялата ни планета и за Европа, разбира се. Моля, не забравяйте, че нищо все още не е приключило, защото а, така, един от италианските колеги ми каза, че едва ли не, не се интересуваме от нашата индустрия. Напротив, не е така. Ние за това включихме разпоредби в нашата търговия за емисии, където, в които се казват, че всъщност трябва да запазим конкурентоспособността и да видим какви ще са бъдещите проблеми, свързани с конкурентоспособността в нашата индустрия. Но и това ще се разглежда в Копенхаген. И съответно, нещо друго важно да не забравяме, че пакета климат и енергия е много важен за цялата европейска економика, за нашата конкурентоспособност, за индустрията, защото всъщност насърчава зелените инвестиции и екоиновациите. Нека да не забравяме, че това е един от най-бързо развиващите се сектори в европейската индустрия, така наречената зелена индустрия, зелена економика. Знаете, че, например, зелените работни места са примерно много на мода. Дори и Обама говори за тях. И в Южна Корея също се говори за подобни зелени инвестиции. Южна Корея инвестира 70% от плана си за възстановяване на економиката в зелената економика и зелените технологии. Благодаря ви. Комисар Димас, може би това е последния път, когато ви виждаме преди новата комисия. Още веднъж благодаря ви. А, ще се видим в Копенхаген. Освен ако до тогава новия комисар не е встъпи в длъжност. Тоест, питате ме едва ли не, дали ще сте комисар в Копенхаген или не, най-вероятно ще сте все още, защото срещата е в началото на декември. И доколкото знам, новата комисия ще влез, стъпи в длъжност от 1 януари, така че предполагам, че ще, се вие, ще сте вие. И определено бихме желали да се видим в Копенхаген, защото вие сте вече много наясно с много въпроси в тази област. Благодаря още веднъж, благодаря за успешното сътрудничество през изминалите 5 години. Всичко най-добро! Also, wir haben äh, exactly five Имаме точно 5 минути. И преминаваме към гласуването на а, изместването на въглеродните емисии. Имате 5 минути само за почивка. So, Kolleginnen und Kollegen, fünf Minuten sind rum. Äh, wir kommen dann zu der. Така, нека да пристъпим към гласуване. А, сега обаче трябва да направим едно пробно гласуване, за да видим дали а, няма прекалено много членове от определените групи. А, е, сега дали на коледа слънце да грее, да, не, въздържал се. Така, преди да пече слънце на коледа, Виждам, че е, НП имат пет повече, е, така че координатора трябва да каже кой ще гласува и кой не. Петима са в повече. С, е, е, СД, значи социалисти и демократи, имат е, един повече. Значи НП имат е, петима повече, а групата на социалистите с един и повече. Така, сега е добра. 61, които могат да гласуват. Сега ще направим тест. И така, сега можем да пристъпим към истинското гласуване. Моля, гласувайте. E and... Все още имаме двама от НП в повече един от социалистите. S&T one too much. Все още от социалистите има един в повече. 16, yeah. 16, да, 16 трябва. Machine says one too much. Machine says one too much. That's one. of The machines. That's one too much. Yes. Now it's fine. Yeah. Now it's fine. Сега вече е добре. Прекратяваме гласуването. И резултатът е 19 за, 39 против, 1 въздържал се. Това означава, че резолюцията се отхвърля. Благодаря ви. И сега обедна почивка. Продължаваме в 3.